да бъде включено в техните политики и действия. Благодаря. Уважаеми колеги, разискванията по устния въпрос приключиха. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред, към доклада на госпожа Камер Верт за свързаната телевизия. Искам да дам думата на докладчика за 4 минути. Благодаря, госпожо председател, скъпи колеги. Благодаря е, преди всичко на моите е, колеги, които бяха докладчици в Сянка. Струва ми се, че в момента никой не се съмнява в това, че е, настоящето, съществуващото до момента и действащо медийно регламентиране вече е опряло до границите си. Медийната конференция поставя на преден план именно въпроса за промяна на регулацията. Е, ние е, се опитвахме известно време да намерим някакъв вариант, да прехвърлим, да кажем, е, регламентите, които сме разработили за радио и телевизия върху интернет или да обединим нещата. Оказа се, че нещата не са толкова прости Медиите е, същевременно са стока и културна е, потребност. Е, и е, за това в бъдеще трябва да наложим една перспективна система, включително и по отношение на регулацията, но и по отношение на практиката на медийния пазар. Е, е, много от производителите в момента не могат да бъдат обхванати при действащата е, регламентация. Така че трябва да потърсим нови възможности. Е, как точно ще се определя достъпът до съдържанието е основен въпрос. Нещата са свързани и с предоставяне на права, с лицензиране но все още не сме намерили окончателния отговор на редица въпроси. Аз мятам, че медийната регулация в бъдеще би трябвало да бъде свързана с много стимули, но най-вече линейните медийни услуги трябва да се регламентират от държавата. Тя трябва да определя основните е, параметри и правомощията на тези, които ще е, получат лиценза, защото е, само така ще може да се предпазим от нежелано съдържание и нежелан ефект. Трябва да се потърсят възможности и за нелинейните услуги където все още държавата не дава поръчки за образование, за информация и така нататък. Но когато в резултат на новата техника всичко вече е възможно да се появи на един екран, трябва да помислим за най-подходящата регулация. На всяка цена в този случай при медийното регулиране. Трябва да помислим за това как ще предоставяме лицензиите, как ще авторизираме операторите. Все още въжат стриктните правила за линейните медийни услуги, а за нелинейните има свобода и няма чак толкова стриктни правила. И това създава е, различие на пазара, това създава и усещането за дискриминация. Изключително важно е по принцип е, потребителят, ползвателят на медийните услуги да може е, сам да подбира програмата. Дали ще гледа някакви филми, дали ще гледа е, информационно предаване, дали ще използва е, информацията от интернет или е, по друг начин ще си набави е, с помощта на хибридните е, приемници желаната информация. Е, това трябва да бъде право на индивида и той трябва да запази своето право на свободно решение. Надявам се, че ще намерим заедно правилния път. Благодаря на госпожа Камерверт. А сега преминаваме към процедурата. Привлечи вниманието на председателя. Докладът на колежката е, Камербиард е, обхваща е, сложните проблеми в медийния свят днес. Смарт телевизията, смарт телефоните позволяват на един екран да използвате медийни услуги от различни медийни източници. Затова е, действащата към момента директива за медийните услуги е, не може да обхване абсолютно всичко, което съществува вече в реалността и на пазара. Ние трябва да намерим отговор за това как е, ще можем да свържем радио, телевизия и интернет, така че ползвателя да може да ги използва с помощта на хибридните устройства и също време, на един екран и също да запазим е, правото на националните държави да определят съдържанието там, където то е абсолютно необходимо. Но свободата на ползвателя при избора на програмите трябва да остане. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя докладчика от името на Комисията по култура. Занима се колегата с един въпрос, който през едните години ще стане много важен. Телевизията има огромна сила в обществото. Съществуващата директива за аудиовизуални услуги покрива само телевизията, но трябва да мислим напред. Има нови технологии, които излизат, които ще съчетаят телевизията с други медии. И тези медии ще имат по-голяма сила, по-голяма власт. Те ще определят какъв е нашия достъп до съдържание. Затова трябва да се адаптираме към настъпващите промени сега, включая така наречената свързана телевизия. Трябва да видим дали има наличност, дали има защита на личните данни и така нататък. Трябва да направим така, че уредите, които използваме, а, са а, достатъчно добри, за да излъчват. Благодаря и да избегнат монополите. Frau Vorsitzende, sehr geehrter Herr Kommissar. Шефил, благодаря ви, госпожо председател. Либералите днес няма да гласуват за този доклад, защото все още не можем да прочетем в текста премахване на цензурата. Да, е, обръщам се към докладчика. Ние не желаем всичко да се регулира. Е, ние не желаем политиците да е, определят какво е добро и какво е лошо. Потребителят, ползвателят би трябвало да може сам да решава тези въпроси. Според мен е, всичко това, което вие предлагате, е всъщност държавата или е, някакви авторизирани от държавата органи да определят именно това. А това ние, либералите, не желаем. Така че е, би трябвало да дадем възможност на потребителите, на ползвателите сами да решават нещата, а не да защитаваме непременно само обществено-правните телевизии. Госпожа Макуарки има дума. Свързаната телевизия е вълнуващо нововведение. Вече се прилага в много домове, но се намираме в началото на революцията, що се отнася до развитието на софтуера. И това е свързано с медийния плурализъм, защитата на малолетните. Трябва да се гарантира лоялната конкуренция между доставчиците на съдържание и международните платформи, които не са подложени на същите изисквания, като тези в Европа. В момента не прилагат по отношение на интернет някои от нашите изисквания, например, свързани с защитата на малолетните. Качеството на трябва да е гарантирано, то да е еднакво, независимо дали се използват альтернативни платформи. Има все още големи области на Обединеното кралство и в Европа, където има недобра интернет инфраструктура и ако не се справим с тези предизвикателства, свързаната телевизия ще бъде лукс само за онези, които живеят в градските зони, където има високоскоростен интернет. Благодаря Господин Мелцер, благодаря, госпожо председател. Когато а, говорим за свързана телевизия и а, връзката между интернет и телевизия, а, си мисля, че а, би трябвало да подходим интелигентно към тези действително интелигентни технически е, устройства и интелигентни технологии и ползвателят е, би трябвало да може обаче, независимо от това колко интелигентни са те, е, да борави лесно с тях. Много важно е, естествено, да можеш на един екран да ползваш и различни интернет линкове и да влизаш в мрежата в социалните мрежи, в отделните предавания на телевизията и радиото. Естествено, че това е свързано с определени предизвикателства и проблеми. За това как законодателно ще се уредят нещата, как ще регулираме всичко това. И много се надявам, че националните регулатори, но и европейските институции ще могат да отговорят на това предизвикателство. Господин Борис. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да поздравя докладчика от Комисията по култура за отличния доклад. Това е важен доклад, тъй като пазара на медийни услуги се променя на един екран ще можем да гледаме и, и кабелна телевизия, и цифрова телевизия, и интернет. Това е огромен потенциал. Е, зададохме важни въпроси, свързани с защитата на децата от реклами, как да бъдат ограничени рекламните послания. Разбира се, публиката е тази, която трябва да избере какво ще гледа. Трябва също така услугите да е, вземат предвид хората с увреждания, с увреден слух или зрение. Документът е добър, той е добра отправна точка за дебат за това как ще изглежда телевизията, що се отнася до линейния и нелинейен пазар. Добре е, че се зададаха тези въпроси. Директивата трябва да се преразгледа, но дебатът беше отличен. Благодаря. Комисарят Хан има думата. Благодаря, госпожо председател. Приветстваме доклада на Европейския парламент за свързаната телевизия. Той е своевременен и засяга редица въпроси, които показват колко сложна е конвергенцията в аудиовизуалния сектор. Комисията неодавна също изготви зелена книга за да се подготвим за изцяло пълно сближаване в аудиовизуалния свят. Свързаната телевизия и в последствие сближаването на технологиите ще окаже влияние върху аудиовизуалния сектор и ценностите, на които се основава тази сфера от политиката. Доклада на госпожа Каменверт е принос към Зелената книга на комисията. Показва се как конвергенцията ще се от отрази на съществуващите регулаторни механизми. Ние очакваме да получим обратна информация относно този, по този въпрос след публичните консултации. Какъв ще бъде ефекта върху директивата за аудиовизуалния сектор. Ние вече сме разгледали редица въпроси в този смисъл. Трябва да има някои корекции, но има и други, които твърдят, че директивата, която беше неодавна прията, все още е адекватна. Беше споменат а, а, въпроса също а, и за допълнително регламентиране. Всички тези въпроси са отразени в Зелената книга. А, Необходимо е да се преразгледа директивата за аудиовизуалния сектор, след като приключат консултациите по Зелената книга. Консултацията ще продължи до края на август 2013 и очакваме добро сътрудничество с Европейския парламент при подготовката на бъдеща инициатива в аудиовизуалния сектор – или като законодателни мерки или други мерки. Комисията иска да гарантира економическия растеж, спазване на европейските ценности, включително стимулиране на културното многообразие. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Уважаеми колеги, с това приключихме разискванията. По този въпрос гласуването ще бъде по-късно днес на обяд. Сега ще направим 5-минутна пауза. Гласуването ще започне в 12 часа на обяд. Благодаря ви много.